Благодаря. Това бе последния оратор по изказванията, едноминутните изказвания. Минаваме на следващата тема. Представенето на доклада на госпожа Анджелили за превенцията на заболявания, свързани с възрастта при жените. Докладчика има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Настоящия доклад трябва да се разглежда във връзка с Европейската година за активно остаряване и солидарност между поколенията. Активното остаряване трябва да се превърне в приоритет за 27-те държави членки. Демографските тенденции в Съюза доказват, че той е изправен пред много предизвикателства – Увеличава се броя на хората над 65 годишна възраст. Повече от 50 милиона от хората над 65 годишна възраст са жени. 3,1% от а, населението над 80 години са жени, а само 1,7% са мъже. Жените не само живеят по-дълго от мъжете, те страдат от хронични заболявания, съответно не водят живот с най-високо качество. Какви са най-честите заболявания? Сърдечно-съдовите, които се считаха за мъжко заболяване, диабет, депресия, невровегетативни заболявания и така нататък. В много страни има проблем с достъпа до здравни услуги. Няма насоки за превенция относно основните заболявания. Трудно е да се запази час при специалист, за да се получи диагноза. Списъците на чакащи са твърде големи. Всичко това води до ситуация, в която жените по някакъв начин са изолирани. 75%, даже над 75% от жените над 65 годишна възраст живеят сами. Тези жени са изправени пред голям риск от бедност. Според една последна статистика, 24,5% от жените в Съюза са изправени пред бедност. Част от този проблем се крие в разликата в заплащането. Както знаем, жените получават 17% по-малко от мъжете. Наред с това, проблема се поражда и от факта, че жените трябва да съчетават професионалния и личния живот. Съответно, те плащат по-малко на брой вноски за пенсионно осигуряване и съответно получават по-малки пенсии. Трябва да има действие на национално, местно и регионално ниво, както и на европейско ниво, за да се насърчава активното и здравословно устаряване. Първо, трябва да се гарантира качествено здравеопазване – на второ място трябва да се инвестира в информацията и в превенцията. Възрастните хора трябва да могат да остават а, независими колкото се може по-дълго. Трябва да има скрининг за някои заболявания. Ако такъв скрининг се направи своевременно, ще се спасят много човешки животи. Въобще превенцията е изключително важна. Тя е свързана и с добрите навици. Трябва да се консумира здравословна храна, да се спортува, не трябва да се злоупотребява с тютюна и с алкохола. Според някои оценки на СЗО, броя на жените, които пушат в Европа, ще нарасне от 12% в момента до 20% през 2025 година. В заключение искам да кажа, че всички хора трябва да играят активна роля в обществото. Трябва да се избягва социалната изолация, която води до депресия и до маргинализация. Благодаря, госпожо Анджелели. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме петима колеги, които са се записали. Господин Лохан. Благодаря, господин председателю. След, сред шестотинте е, хиляди е, е европейски е, граждани, страдащи от множествена склероза, е, огромна част са жени. Това е една от основните причини дегенеративни болести на е, инвалидизиране на хората Европейската комисия би трябвало да стимулира равния достъп до грижи и е, наличието на гъвкава политика е, за лицата, страдащи от това заболяване. Също така Европейската комисия е, ще стимулира сравнителните проучвания в тази сфера. От друга страна обаче и държавите членки трябва да положат усилия за обучение на специализиран медицински състав, медицински сестри и да инвентаризират всички случаи, така че никой да не остане без грижа. Благодаря, госпожа Цика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, във връзка с активното устаряване и солидарността между поколенията, аз искам да приканя към положително отношение. Трябва да имаме положително отношение към активното устаряване. Трябва да знаем какви са последиците Жените много често се засягат от хронични заболявания. Има много жени, които живеят сами, жени над 65 годишна възраст. Много домакинства се състоят само от един възрастен човек. В провинцията е още по-трудно да се оцелява, отколкото в градовете. Много трудно има достъп до специализирано лечение – би трябвало да има по-добро качество на живота за тези хора, но за да се осъществи това трябва да има мерки. Госпожа Вертман. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, предвид ниската ръждаемост и продължителността на живота, населението в Европа застарява. Според Световната здравна организация, над 65 годишна възраст хората биват считани за стари. Има дисбаланс в Европа в това отношение. Над 50% от населението в тази възрастова група са жени. Те имат по-голяма продължителност на живота, но и по-висока заболеваемост. Така че логично е да бъдат разработени стратегии, информационни стратегии за справяне с този проблем. Е, жените не само имат висока заболеваемост, но и те изискат по-високи разходи за социални и здравни осигуровки. Госпожа Язовецка. Дякую, пани Przewodniczący. Шановни Państwo, немал повшехна е wiedza, że kobiety... Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Всички знаем, че жените живеят по-дълго от мъжете, но не всички знаят, че след пенсиониране Жените е, страдат е, от по-лошо здраве. След 65 годишна възраст е, те са по-податливи на заболяване и особено на болестите характерни за напредналата възраст сега вече има данни за това, а правителствата повишават пенсионната възраст без да мислят за това как ще се справят с новите изисквания възрастните хора. Хора, както Европейския съюз, така и държавите членки носят отговорност за това хората да се подготвят за своята старост, да могат да прекарат тази част от живота си е в добро психическо и физическо здраве. Жените са обект на дискриминация в економиката. Те получават по-малко пари, а освен това са и по-податливи на заболяванията, свързани с напредналата възраст. Това е заключение в доклада на госпожа Анджелили и аз искам сърдечно да я поздравя за нейния доклад. Благодаря, господин Николашич. Благодаря, господин председател уважаеми господин комисар. Здравеопазването трябва да е достъпно за всички и за възрастните хора. В третата възраст хората трябва да се радват на добро здравеопазване, трябва да има добра диагностика, превенция, образование. В някои страни има превентивни мерки по отношение на рака на маточната шийка, но не всички жени искат да се подложат на такова лечение. Същото въжи и за мамографията. В Европа има възможност за скрининг от този род, но само 20% от жените над определена възраст използват тази възможност. И това е жалко, защото по този начин може да се предотвратят много тежки болести. Благодаря, госпожа Есаяс. Тервена ikääntymisen teemavuonna on todellakin tarpeen. Благодаря, господин председателю. Тази година е много важно да се обърне внимание на превенцията и третирането на болестите, свързани с устаряването на жените. Жените живеят по-дълго от мъжете, но твърде често са длъжни да преодолеят много повече трудности поради економически причини, когато търсят необходимата им грижа. Но всъщност намаляването на фондовете за обществено осигуряване се отразява по-отрицателно върху жените, защото те започват да получават по-малки пенсии. Освен това, те прекарват голяма част от времето си е, вкъщи в грижа за други членове на семейството си и за това също биват е, е, увредени накрая, когато трябва да получат пенсии. За това е необходимо да се мисли за техните проблеми. Благодаря, драги колеги. Разбирате, че не можем да допуснем повече оратори в процедурата по спонтанни изказвания. Сега Искам да а, помоля господин Антонио Борг, комисарят, да вземе думата за пръв път в нашето пленарно заседание. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко думи, насочени към госпожа Анджелили на италиански. Благодаря и за обстойния доклад който ще допринесе значително за нашите усилия да подобрим здравния статус на гражданите на Европейския съюз и по-конкретно здравето на жените. На първо място позволете да кажа, че напълно споделям изразената загриженост в този доклад в много отношения която извежда на преден план, къде трябва да подобрим усилията. Сега ще премина на английски. Този доклад, господин председател, е ясно сочи, че има заболявания, които засягат предимно жените. Остеопорозата, например, има заболявания като Алцхаймер и депресия, които засягат предимно жените. Има по-висока заболеваемост сред жените на сърдечно-съдови заболявания, белодробен рак. И трябва да направим всичко възможно, за да преодолеем тези затруднения. Що се отнася до пола, той е свързан и с здравето, и с равнопоставеността и е заложен във всички наши политики. Комисията обръща особено внимание на хроничното заболяване, на равнопоставеността, на застаряването. Това има особено отношение към здравеопазването. Защо? Както всички вече тук казаха в своите изказвания, европейците живеят по-дълго, 25% от живота на жената тя прекарва в лошо здравословно състояние, т.е. по-дълго ще страда все повече от хронични заболявания. Това е неприемливо, не можем да останем безучастни. Следователно, не трябва да си мислим, че хроничните заболявания са неизбежност, свързана с застаряването. Напротив, нещо може да бъде направено, за да се облегчат тези заболявания за страдания и настъпването на хроничните оплаквания. И разбира се, не всичко може да бъде предотвратено, но много често може. И държавите членки, Европейският съюз могат да направят много, за да създадат благотворни състояния, за да могат хората да правят здравословен избор и да водят такъв живот. Стратегията за равнопоставеността между мъжете и жените 2010-2015 година включва ангажимент за разработване на такава политика. Първи раздел е посветен на провеждането на оценка на политиката за равнопоставеността на половете, нещо, което комисията вече прави. Стратегията подчертава необходимостта да се насърчава равнопоставеността в политиката на здравеопазване. Вече споменах по конкретно проучванията, които се правят за ХИВ, СПИН, рака и тютюнопушенето. Сега ще кажа няколко думи за иновационното партньорство за активното и здравословно остаряване. Съвместно се работи за използване на ресурсите. Вече виждаме, че различни фигури си сътрудничат, разработват планове за действие, които предвиждат новаторски подходи за предотвратяване на заболеваемостта, рано ранно диагностициране, оказване на медицински грижи, активно остаряване. Няколко мерки вече са предприяти по линия на това партньорство и те засягат жените. Комисията полага усилия за превенция на заболяванията чрез различни подходи. Пример ще дам. Платформата за изхранването а, също така алкохола е и вредите от него, насърчаване на хората да се откажат от тютюнопушенето. Съвсем скоро ще приемем, надявам се, директивата за тютюна. Напълно споделям вашата загриженост за растящия брой жени, които пушат и особено младите сред тях. Разпределението на заболяванията, свързано с а, определени фактори, се променя в Европейския съюз и трябва да имаме това предвид, когато разработваме политика за превенцията. Съгласен съм, че трябва да обърнем внимание на превенцията от гледна точка на половете и скоро ще започнем работа по един проект, насочен към справяне с различните потребности по диагностицирането и лечението при мъжете и жените на сърдечно-съдовете заболявания. И преди да приключа, само ще кажа, че за това именно трябва да продължим да, с прегледите за рак на гърдата, на матката и а, на храносмилателната система. Благодаря ви за вниманието приключваме разискванията. Гласуване утре в, на обяд. Сега преминаваме към доклада на господин Ариас Ешеверия е, до изграждане на цифрови единен пазар. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря,